Моля да заемете местата си. Ich erkläre die am 27. Заседанието, което беше престановено 27 ноември, е открито отново. Дами и господа, дами и господа, свободата на медиите е цен